Okay, right, but we'll start. Right, good morning, everybody. We're, we're, now, we're now ready to start. There's going to be... A... Уважаеми колеги, нека да започваме. Има малка програма в дневния, малка промяна в дневния ред. Мислихме да започнем с двете точки за агентите за кредитен рейтинг, обаче ще ги разменим една с друга. Т.е. първо ще проведем дискусията по доклада по собствена инициатива, водена от Волф Клинц и след това ще говорим за измененията по регламента, защото Жан Пол малко закъснява, така че се е, съгласих да разменим реда, за да е, започнем работата си. Мисля, че всички, които се интересуват е, от агентите за кредитен рейтинг, трябва да са тук, да или иначе. И така давам думата на А... Да, благодаря, госпожо председател. Жан Пол Гозес е, вече каза, че неговата работа се ограничава с това новата агенция ЕСМА за наблюдение на агенциите за кредитен рейтинг е, да започне добре своята работа. В моя доклад по собствена инициатива става дума за някои принципни въпроси, които до този момент не са засягани, а трябва да бъдат разгледани. Изготвих моя доклад в пълно съгласие с комисията, която си е поставила за цел до лятото на следващата година да преработи основно директивата за агенцията за кредитен рейтинг. Миналия петък започна процес на консултации по един доста голям брой въпроси. Днес е първата размяна на мнения е, така че аз не мога да формулирам готови заключения. Искам просто да посоча онези е, теми, с които се занимава нашия доклад по собствена инициатива. На първо място трябва критично да разгледаме бизнес модела на агенцията за кредитен рейтинг. Да видим дали това наистина е единствения възможен и най-добрия модел. Е, всички три агенции всички три големи агенции до този момент, е, работи на принципа, е, че е, възложителят плаща, т.е. онзи, който поръчва кредитния рейтинг, плаща за изготвянето на оценката и избира агенцията. В миналото съществуваше един друг принцип, а именно а, а, услугите да се заплащат от ползвателя на услугата. Този, този принцип се промени, в момента плаща възложителя. Основният проблем обаче, който имаме е следния всички ние сме на мнение, че има твърде малка конкуренция има само три агенции, които работят в глобален мащаб. Е, в регионален и местен мащаб има още, още много. През следващата година, най-вероятно не от самото начало на годината, но от началото на юни ще започнем с регистрацията на Агенция за кредитен рейтинг е, и около 50 е, регионални европейски агенции ще поискат регистрация, за да започнат е, трансгранична дейност. Което означава, че интереса от страна на някои агенции, които работят на пазара, е на лице и можем да считаме, че конкуренцията ще се увеличи. Такъв е интерес и на комисията, и на парламента, защото де-факто в момента имаме или олигополна, или дори монополна ситуация. И смятаме, че е, е, по този начин е, ползвателите плащат, потребителите плащат едни твърде високи, неоправдано високи цени. преди да създадем една европейска агенция за кредитен рейтинг, първо трябва да анализираме и оценим ситуацията. Миналата година аз казах, че трябва да възприемем не модела на публична агенция, която ще зависи от държавите, от правителството, а да създадем независима фондация, което ще изисква да осигурим стартов капитал за работа на тази фундация. И тук възниква въпроса, кой ще предостави този капитал Европейския съюз, отделните страни членки и така нататък. Но по принцип е, трябва да се гарантира независимостта на тази фундация което пък означава, че и в надзорните и органи е, в никакъв случай не биват да членуват представители на е, официалните органи. Другия въпрос е дали подхода, който са избрали американците, ще бъде добър е, и за нас. Така че поне за структурираните е, продукти да се предвиди двоен, е, двойна оценка на кредитния рейтинг. Първата агенция да бъде определена от а, а, възложителя, а втората агенция да бъде избрана от надзорния орган. Тъй като обаче в момента разполагаме само с три а, агенции, този американски модел няма съществено да промени монополната ситуация. Друг е въпросът дали не изискваме твърде много рейтинг. Този въпрос стои най-вече в публичния сектор, когато помислим е, за държавните заеми. Ще видим, че в миналото изобщо не е, е било обичайно да се изисква е, оценка на кредитен рейтинг. Това е нещо, което днес обаче се разбира от само себе си. Така че а, а, една голяма част от държавите, допускам повечето държави, не плащат за тази оценка. А, Франция, Германия не плащат за оценката на, на кредитния рейтинг. Плащат по-малките държави, които а, без този рейтинг няма да имат достъп до капитал. Например, Литва и Естония. Това е несправедливо, но такова е положението. а, и можем да помислим дали да не ограничим употребата на кредитния рейтинг в публичния сектор. И да видим дали ползвателя не би могъл сам да направи оценка на риска. Ясно е към момента, че имаме една система, която превръща Агенцията за кредитен рейтинг в един регулаторен и сертифициращ орган. А, и аз се питам дали не отиваме твърде далеч, защото кредитните агенции до ден днешен отказват да поемат отговорност, като се позовават на изменение Едиси Кое на Американската конституция и дават едно необвързващо становище. Ползвателя може да прави с него каквото си иска без кредит, агенцията за кредитен рейтинг да поема отговорност. Според мен ние не бива да толерираме това повече и трябва критично да разгледаме въпроса дали и по какъв начин агенциите за кредитен рейтинг могат да поемат отговорност за това, което правят. защото това ще направи кредитния рейтинг по-сериозен и по-достоверен. Защото по този начин агенциите за кредитен рейтинг ще е, престанат да преследват само бързи печалби. В идеалния случай е, решението на този въпрос трябва да се търси в глобален план, тъй като агенциите за кредитен рейтинг е, работят е, глобално и знаем, че рейтинга на един определен продукт или на дадена държава се използва извън границите на дадената държава и на дадения продукт, извън границите на Европа. Така че е важно да намерим единен подход. Американците вече са избрали своя, своя принцип и е Добре е и ние в Европа да се обединим около един подход. Какъв ще бъде нашия успех, не се знае. Бъдещето ще покаже. Едно е ясно. Имаме да решаваме е, доста голям брой въпроси. Основните въпроси са по какъв начин можем да засилим конкуренцията как е, можем да направим така, че да не се предоверяваме на а, а, рейтинга, как можем да гарантираме агенциите за кредитен рейтинг да не се превърнат в сертифициращи органи? Как можем да ги накараме да поемат отговорност? И как може те да поемат обещетения в случай на причиняване на щети? Какви санкции могат да им се наложат в такъв случай? И е, мисля, че в рамките на 5 години трябва да се опитаме да постигнем някаква европейска конкуренция. Благодаря. Някой от докладчиците в сянка желая ли на този етап да се изкаже? Свен? тъй, като имаме немски докладчик и аз ще говоря на немски, е, приветствам това, което представи Волф е, Клинц. Мен ме занимават също подобни въпроси. Първо, е, въпроса за пазарната мощ. В една пазарна економика задължително трябва да има конкуренция. Конкуренцията предполага да имаме ограничен брой играчи на този пазар и техния пазарен дял. В противен случай ако техният брой е твърде малък, ще се изкриви конкуренцията. И в нашия случай имаме оправдани съмнения. След дискусията вчера с господин Юнкер, аз вече преставам да разбирам проблема. Доста срещи проведох с големите агенции за кредитен рейтинг и мисля, че трябва да помислим дали подобна пазарна структура, каквато имаме, е добра и дали отговаря на нашата идея за социална пазарна економика. Сега трябва да помислим по какъв начин да се здобием с повече играчи на пазар, които, всеки от които да има по-малка пазарна мощ. Каза се, че трябва да има Европейска агенция за кредитен рейтинг, Държавна агенция за кредитен рейтинг. А, на мен не ми за мен няма толкова голямо значение дали има европейски или американски олигопол. За мен е проблем факта, че изобщо имаме олигопол. Създаването на един, още един играч на пазара най-вероятно няма да реши този централен проблем. Затова на мен ми хареса начина по който подходихте към въпроса, а именно как да променим настоящата пазарна структура. Не ми се струва обаче много а, добре да привлечем частни играчи на този пазар, където имаме оправдани съмнения, че се защитават определени въпроси. Не знам дали това трябва да се замени с някои държавни играчи, които пък ще представляват политическите интереси. И затова аз приветствам вашата идея да създадем фундация, която да се включи като допълнителен играч трябва да видим и по какъв начин ще е, е, превърнем така изготвените рейтинги от нови играч в достоверни. Тоест, ние чрез е, законодателството трябва да предадем някаква тежест на този нов е, е, играч. тази фундация, която ще създадем, също ще трябва да излиза с становище. Е, е, не задължително от свое собствено име, а на принципа на случайността. което означава, че е, ще трябва да се финансират рейтингите на по-малки играчи, за да им се придаде по-голяма тежест. Трябва да обмислим всичко това. Знам, че и комисията работи по въпроса. Много ще ми хареса, ако комисията също вземе думата и каже какви е, възможности вижда тя. От гледна точка на пазарната логика, е, на мен не ми се струва а, логично а, а, ползвателят да заплаща за услугата. Тоест, един вид учителя да плаща на, ученика да плаща на своя учител, който след това да му поставя оценка. И в тази връзка а, също така стои въпроса с а, отговорността. А, а, не е логично а, субекта, който поема риск, надявайки се на печалба, да носи и риска. И последно, а, бих приветствал, ако потърся обмен с Съединените щати, с това, което там се е, случи защото все още има вратичка за продължаване на дискусията. Затова много би ми харесало, ако видим какво точно се е случило там, какво е било прието, какво е било отхвърлено, разгледаме съвсем конкретно изказванията в дискусията и е, разговаряме директно с колегите от Съединените щати, които са участвали в дискусията. Радвам се, че започваме този разговор. Е, според мен е, е вече крайно време да се заемем с принципните пазарни проблеми, които стоят пред нас. Um, Благодаря. Ашли, ще дам възможности на комисията да се изкаже. Невероятно би било по-добре първо да бъдат зададени всички евентуални въпроси към комисията и накрая да чуем нейният отговор. А, благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Клин за неговия доклад, за неговото изложение. Както винаги, той а, дава храна за размисъл. Мисля, трябва да засилим конкуренцията, доколкото е въобще възможно. И също така съм съгласен, че последното нещо, което ни е необходимо, е някаква държавна агенция под господството на Европейската комисия, която е, е, ще тръгне да раздава е, рейтинг 3А на всички държави членки, следвайки политическите си съображения. Любопитно бе онова, което каза Вулф относно идеята за една фундация. Да, да, любопитно, но се питам колко полезна би била една такава фундация. Тя би била полезна само ако становищата и се ценят от пазара. Тоест независимостта на една такава фундация ще се окаже най-важното и качество. А ако тази фундация се превърне в маша в ръцете на политиците, опитващи се да налагат неща на пазара, то в крайна краща тя би загубила доверието на същия този пазар. Бих искал да напомня на колегите, че което е да било държава или предприятие, не са длъжни да се вслушват в, в съветите на, на рейтинговите агенции. Това е въпрос на избор. Край на краища, за да получат по-добра цена на пазара. Който не получава оценка, не би получил по-добра цена. Никой не може да спре една банка да имитира облигация без да е получил съответния кредитен рейтинг. И аз се питам дали онова, което предлагаме, би подобрило нещата. Дали пък не би, го, не би ги влушило. Понеже нека не забравяме, че капиталът е свободен да се движи навсякъде по света. И ако желаем Европейският съюз да се превърне в най-сложния, най- сложния най най-недостъпния е, източник на капитал, то капиталите ще отидат в Китай, в Индия и къде ли не другаде. И в резултат от това нашите държави ще обеднеят. Така че на Улф и на другите колеги бих казал, бих, бих ги помолил, нека не осложняваме нещата. Се надявам комисията да излезе с пълна оценка на въздействието по собствените си предложения. Не бих искал да стигнем до положението, при което комисията съзира някакъв проблем, казва, трябва да се направи нещо, ето това нещо трябва да се направи, хайде да го направим. И, и не, безогледно. Така че в края на краищата е, нещата е, стават по-лоши, отколкото са били. Мен ми се струва, че това е обичайната практика на комисията е, по такъв претекст да предприема какво ли не, което далеч не винаги е оправдано. Благодаря. Благодаря. Жанини, желаете ли? Поискахте ли думата? А, да, благодаря, госпожо председател. Най-сетне и аз да се умешам в разговора. Благодаря на колегата, докладчик, за, за всичко, което обещава да се превърне в един значим дебат. Според мен следва да имаме предвид разработките на международно равнище. Нека не подценяваме дебата, който се води в рамките на Г-20. В сърцевината на този дебат е, ще бъде оценката на рейтинговите агенции и на кредитните рейтинги е, като е, фактор от значение за регулаторите. Тъй, че онова, което ще произлезе от тази международна дискусия, би следвало да захрани нашия собствен размисъл. Средината на казаното от колегата докладчика и от другите, мисля да кажа, че, че те звучат доста убедително. Специално, що се отнася до конкуренцията, до противодействието на концентрацията. Това е особено важен елемент от нашата инициатива. Друг важен елемент е оценката на държавния дълг. Това е от съществено значение – Както историята сочи, можем да кажем най-новата история, твърде често ни повърхностни оценки а, и, и, и а, провалили се спекулативни операции, а, причинили сериозни финансово-економически вреди, а, минават без, без а, който и да било да им попречи. На това трябва да се сложи край. Тук говорим за Европейска държавна рейтингова агенция. Това е идея, която според мен си заслужава задълбочен размисъл, задълбочен анализ в хода на предстоящите дебати. И съм уверен, че в умелите ръце на господин Клинт ще, ще стигнем до нещо полезно. Благодаря. Благодаря. Арли? Извинявам се, че не чух първата част от експозета на господин Клинт, но аз с нетърпение очаквам това, което той ще стори от името на комисията. Бих искала да повдигна въпрос, свързан с основния проблем за кредитовите, рейтинговите агенции, именно предоверяването на тези агенции, така че те лека по лека се, вместо да бъдат инструмент за оценка на риска, се превръщат в извинение за отказ от такава оценка. И аз честно казано бих задала този въпрос на комисията. Как ще се справим с този въпрос? А докладчикът смята ли, че зелената книга на комисията наистина отговаря на този въпрос? Благодаря. Мисля, че Арлин вече е, каза едно от нещата, които и на мен ми бяха дошли на ум. Първо бих искал да благодаря на Олф за неговото изложение. То е много интересно и аз определено съм съгласна е, с неговата констатация, че проблемът е международен. И а, трябва да държим сметка за размисъла, който се води навсякъде, да участваме в тези процеси на размисъл, да видим дали не бихме могли да стигнем до едно всеобщо, ако е възможно така да се каже, решение. Е, вярно е, че е, е, регулаторите изземат инициативата от рейтинговите агенции, в резултат от което се намалява всъщност възможността за независим економически и правен анализ. В светлината на, на последната криза ние се опитваме да върнем нещата на местата им, да пораснат изискванията за независима финансово-економическа и правна оценка – по същество трябва да се запитаме, е, е, да зададем основният въпрос. Какво всъщност дават рейтинговите агенции за разлика от е, оценката, която дава регулатора? Не, че можем да се откажем от рейтинговите агенции, но трябва да видим дали във всеки отделен случай те са чак толкова надежни, чак толкова ефикасни. Едва ли можем да вървим посока към някаква държавна, обществена рейтингова агенция на основанията, които вече бяха изтъкнати тук. Определено висок би бил рискът от политическо вмешателство. Но, но има механизми за противодействие на подобно вмешателство и дали ще бъде държавна или не, е, е, рейтинговата агенция е, с която бихме могли е, да експериментираме, следва да бъде предпазена от тези рискове. И, Улф, ще ми позволите ли да, да дам думата на комисията сега, а след това и на вас, за да обобщите? Нека чуем комисията. Госпожа Фабргас. Благодаря много. Искам да кажа, че приветстваме тази, този доклад по собствена инициатива. защото сме съгласни с казаното от господин Клинт за това, че има въпроси, свързани с дейността на агенциите за кредитен рейтинг, които все още не са разгледани. Именно заради това миналия петък комисията публикува документ за обществени консултации, който а, ще е на разположение до началото, до края на януари. Търсим възможни решения. Вярно е, че проблемите, които повдигаме в нашия публикуван документ, са същите, е, като тези изложени тази сутрин тук важен е и международния елемент. Що се отнася до предоверяването, вече се разглежда този въпрос в рамките на Г-40. Така че ще има решение на глобално равнище. Участваме и там. И както спомена председателят, въпросът свързан с външните рейтинги може да бъде решен, като се постави по-голямо ударение върху економическата и правна оценка. Има и проблем с а, предовремето, има и проблем с конкуренцията. И един от големите въпроси тук е дали може да се създаде една фундация, както предложи господин Клинц. Може да има и други възможности, да кажем мрежа от малки и средни предприятия – защото според комисията е добре да се насърчи влизането на малки и средни предприятия в тази дейност. Разглеждаме и въпроса за надежността, който е важен и с който се занимават и в Съединените щати, така че и ние искаме да се занимаем с този въпрос. След това говорим за конфликта на интереси, за това кой плаща и дали настоящия модел е добър. Е, твърдим, че има проблеми с него, предлагаме други варианти. И петият елемент е свързан с рейтинга на държавния дълг. От гледна точка на комисията, след кризата с държавния дълг през пролетта тази година, възникнаха много критики към начина по който се представят данните от кредитния рейтинг и към подбора на момента, когато се представят. Така че повдигаме и този въпрос. Също така, комисията планира ново законодателно предложение до средата на следващата година по този въпрос. Разбира се, ще разгледаме всички предложения, които ще получим и ще бъде проведена пълна оценка на въздействието. Очакваме и крайните резултати в дебата в Европейския парламент с голям интерес. Благодаря. Благодаря, Волф. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Очевидно тази тема вълнува, интересува повечето от нас. И, за не се различаваме толкова много един от друг по отношение на това какво трябва да се направи. Съгласен съм с колегата от Великобритания. Капитала избира местата, на които може да печели най-добре. Аз също не съм на мнение, че трябва да създаваме нова бюрокрация, нови пречки, които да утъжняват ситуацията в Европа. Това, което можем евентуално да постигнем е Европа по-скоро да спечели като място за инвестиции, тъй като предлага на инвеститорите повече сигурност. и по-добри резултати на агенциите за кредитен рейтинг поради по-голямата конкуренция но съм съгласен и с Свен, който казва, че трябва да изберем глобален подход и предлага да е, обсъдим въпроса с колегите от Съединените щати, за да видим доколко можем да се доближим до техния подход. Е, защото това, което в момента планираме като реформа, най-вероятно след средносрочната оценка ще се промени при осъществяването на реформата на практика. Закона сам по себе си е в сила. Той вече е влязъл в сила. Но а, регулаторите и заобщо играчите могат да го прилагат с доста голяма свобода. Закона остава такава свобода. Трябва да направим така, ако трябва и с други мерки, че играчите на финансовия пазар да не им стане твърде лесно и те да имат възможност да заобикалят отговорността, която всъщност трябва да поемат. Това ще бъде съществен аспект на работата, която предстои. Разговорите с а, е, е, хората, които наистина са заинтересовани от по-голяма конкуренция, също са на мнение, че създавайки... Момент да си изключа телефона, казва оратора. Че съз... Ако създадем една агенция за кредитен рейтинг, през първите няколко години е, тя няма да е, печели пари, което е възпиращо. За и така по този начин стигнах аз до модела с е, фундацията. Просто трябва да помислим как точно ще изглежда това на практика. Ясно е обаче, че ако насърчим конкуренцията, т.е. поне стимулираме, ако не друго, регионалните е, играчи да е, образуват нещо като мрежа, с която да излязат на глобалния пазар, ще предложим някаква помощ в настоящата ситуация. Там, където се изисква кредитен рейтинг, можем да кажем е, е, е, трябва да участват две агенции за кредитен рейтинг. Една от трите големи и една от новите по-малки е, е регионални. Ясно е, че всички виждаме необходимост от действия, виждаме и шансове е, да се справим добре с тази е, задача. Радвам се на предстоящата дискусия и благодаря за подкрепата. Um... Благодаря. Нещо не ми достигат докладчици, за да минем нататък по дневния ред. Жан Пол все още не може да се присъедини към нас. Следващата точка от дневния ред след неговата е проект доклада на госпожа Подимата. Тя също още не е в залата, което следва, че ще трябва да спрем за малко. Докато пристигне госпожа Подимата или до 11. А тя пристигна. Прекрасно. все пак нека направим една кратка почивка, не повече от 5 минути, така че госпожа Подимата да си вземе дъх и да е готова да докладва. Right, okay. Okay, if you can take your seats again, please. Айде, моля ви отново да заемете места. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Подимата, за това, че дойдохте малко по-рано. Знам, че понякога това обърква нещата. Сега ще пристъпим към 10-та точка от дневния ред новаторско финансиране на световно и европейско равнище. Проекто доклад, чийто автор е именно госпожа Подимата. Имате думата. Благодаря ви, Шаран. Уважаеми колеги, ще се опитам да бъда кратка и да огранича изказването си до основните параметри, до логиката на нашия подход – към новаторските форми на финансиране. Като разбира се, аз с любопитство ще изслушам вашите мнения. Първото, което трябва да се каже е, че дебатът, посветен на новаторските форми на финансиране, както в Европа, така и в международен мащаб, не би следвало този дебат да се съсредоточава изключително върху търсенето разработката на нови източници на финансиране. Дискусията по новите източници на финансиране, разбира се, е много важна и трябва да бъде подета в рамките на реформата на международната финансова система най-вече. По-нататък е, следва е, да се осъществи връзка с дискусията относно економическото управление и връзка с дискусията относно економическото оживление, както в Европа, така и в световен мащаб. И за нас нещата се свеждат до това – да изведем на преден план онези моменти, които са пресечни за всички тези процеси. На второ място поставяме ударението върху данъчното облагане на финансовата дейност. Имайки предвид, че европейски бюджети, най-малкото европейските данакоплаци, поемат удара от финансово-економическите е, сътресения и е неоправдано И не е не, не, неприемливо да се отказваме от каквито и възможности да са те, но все пак от възможностите да действаме по линия на данъчното облагане. А преди няколко дена комисията излезе със съобщение по този въпрос, е, в което обръща вниманието на три главни основания за е, е, насочване на данъчното облагане към финансовия сектор, така че той справедливо да участва в финансирането на държавния бюджет. Според самата комисия, първото от тези основания е, че данчното облагане би повишило ефективността на финансовия сектор и би намалило неговата нестабилност, неговата неотстойчивост по отношение на определени рискове. На второ място основанието оздравяване на държавните финанси и е, необходимостта от създаването на условия за устойчиво развитие в духа на стратегия 2020. А възниква въпроса и за данъка върху добавената стойност. данъка върху добавената стойност, който се поема от всички останали сектори в економиката, защо не и от финансовия сектор. Ето това са основанията на Европейската комисия, които ние приемаме. И съответно следващият етап е, би следвал да бъде да направим връзката, да, да осъществим връзката между въпросите, които представят повод за тревога за нас и голямата цел за финансиране потребностите на реалната економика. Това като задача на финансовия сектор. За да се стигне до там, разбира се, е необходима реформа, която да възпрепятства чисто спекулативните операции, които не допринасят стойност, като, например, е, високочастотните операции. И е, данъчното облагане е, би следвало да изиграе своята роля в това отношение. Но какъв да бъде неговия обхват? От, уважаеми колеги, няма съмнение, че е, преди всичко трябва да постигнем споразумение на световно, на, глобално е, равнище, що се отнася до данъчното облагане на е, финансовия сектор. Но следва да държим сметка и за това, че до сега разговорите, които текат в рамките на Г20, не са окоръжаващи. Аз е, приветствам е, новите смели инициативи на Белгийското председателство на Съюза, което отдава приоритетно значение на е, данъчното облагане на финансовите операции – е, Белгийското председателство предложи създаването на експертен комитет, е, който да излезе с конкретни предложения в тази област до края на годината. Както казах, е, в рамките на Г20 положението далеч не е така обещаващо. И как въпросът възниква? Как бихме могли да упражним натиск за въвеждането на световен данък? В Европейския съюз действа най-големият финансов пазар в света. И мисля, това би трябвало да ни даде възможност да упражним своето влияние. Смятам, че Европейският парламент има да играе важна роля в това отношение, както стори по отношение на новата уредба на надзора в финансовата област, поради което ние приканваме Европейската комисия, която верно доста протака с оценката на въздействието. Ние още миналия месец март поискахме такава оценка на въздействието в нашата резолюция – и би трябвало да повторим този, този свой апел към комисията незабавно да излезе с конкретни предложения. Ще приемем доклада Перес, важен етап по отношение на финансово-економическата криза. В 73-та точка от този доклад се иска налагането на данък върху финансовите транзакции, и то колко се може по-скоро. И ако данъкът не бъде наложен навсякъде по света, на първо време би, той би трябвало да действа в европейски мащаби. Ето защо апелираме към комисията да излезе с законодателни предложения, след като е извършила наистина своята оценка на въздействието, която би дала възможност да отчете аспектите, свързани с конкуренцията. Какви биха били основните параметри на подобен данък? Е, сега не бих искала да навлизам в подробности. Всичко това, разбира се, е изложено в проекто доклада. Няколко думи бих искала да кажа за е, идеите около вноските на, на банките, мисля, че тези предложения определено имат своята добавена стоеност, но в никакъв случай те не биха могли като механизми да изместят данъка върху финансовите операции. регулиращата роля на този данък наистина е, е би била неоценима. Докато данъкът върху финансовата дейност или върху печалбата от финансовата дейност би могъл да допълни, а не да подмени данъка върху операциите. Няколко думи относно еврооблигациите. Много се радвам, че този въпрос излиза, така да се каже, на авансцената. Това може да бъде нова възможност за подкрепа на държавните финанси, а и като щит е, е, за еврото срещу е, <coughs> попълзновенията, на които е обект. Господин Йонкер вчера каза, че се отнася благосклонно към тази идея, към възможността тя да бъде разгледана от европейските експерти. Ясно е, че няма единодушие е, сега по този въпрос, е, що се отнася до еврооблигациите. Но мисля, че предвид обстановката по настояще не можем да е, пренебрегваме троякото предимство, което ни дава една еврооблигация. Първо, намаляване на цената на капитала за е, държавите, второ, допълнителна ликвидност на вторичния облигационен пазар и на трето място еврооблигациите би, биха могли да е, изиграят ролята на предпазна клапа е, при атаки, недобронамерени атаки на пазара. И още няколко неща по еврооблигациите. Еврооблигациите са един нов източник на е, финансиране за големите инфраструктурни проекти в Европа. Както подчерта и председателят на комисията господин Баросо, а и е, няколко още членове на е, колегиума на комисията – И ние просто не можем да пренебрегнем въпроса за еврооблигациите, трябва да му посветим цялото си внимание. Наистина еврооблигациите биха могли да се окажат инструмент, обезпечаващ растежа на европейската економика. Същото можем да кажем и за така наречения въглероден данък. Трябва да видим и данъчното третиране в това отношение на вноса от трети страни, за да се осигури данъчна справедливост чрез прилагането на принципа замърсителят плаща, но и в край на кращата, за да постигнем целите си, свързани с противодействието на климатичните изменения. И накрая, госпожо председател, разбира се, е, тече е, дебат относно начина по който ще бъдат управлявани новите, новаторските финансови продукти. Следва да държим сметка за предизвикателствата пред общностния бюджет – тази връзка комисията говори за целият финансов сектор като източник на финансиране. Има нещо, което е очевидно. При това необходим е сериозен дебат, посветен на управлението на тези нови е, финансови продукти. Във всеки случай вече се очертава известно съгласие, в смисъл, че тези новаторски финансови инструменти, за да изиграят наистина своята положителна роля, то голяма част от постъпващите средства – би следвало да се насочват към европейския бюджет за финансиране на големи проекти, най-вече на инфраструктурното развитие и на други мащабни общоевропейски проекти. Ето това имах да ви кажа. Е, с голям интерес очаквам е, вашите идеи, вашите коментари е, и, и, и предложения, за да постигнем максимално добър резултат. Благодаря. Има няколко колеги, които поискаха думата. Госпожа Хъбнер има думата първо. Благодаря, госпожа председател. Искам да изразя своето възхищение пред а, огромната работа, свършена от госпожа Подимата. А, много важни въпроси бяха повдигнати има и неща, с които не съм напълно съгласна. Първият въпрос е следният. Оценката на въздействията. На този етап нямаме оценка на въздействието. Не знам дали комисията разполага с тази оценка, но ние не разполагаме с нея. Резултатите ще са на разположение едва през март следващата година, което знаете, че може би твърде късно, твърде рано да настояваме е, за данък върху финансовите транзакции. Важно да се види как е, ще се коригират пазарните дисбаланси, как ще се генерират допълнителни приходи от двата е, инструмента, но на този етап не можем да кажем нищо е, за е, цялостното въздействие на тези инструменти. Вторият ми коментар е също свързан с въпрос, повдигнат от госпожа Подимата свързан с глобалното въздействие на данъка върху финансовите транзакции. Да, трябва да настояваме за такъв глобален данък, но ние трябва, можем да го направим едва на следващата среща на Г20, а междувременно от е, Жан-Клод Трише и всички останали, които преговарят в международен план, разбираме, че е много трудно да се въведе такъв данък. Не смятам, че е добра идея да се въвежда този данък само в Европа, защото трябва да приемем на сериозно опасността от изнасяне на економическата дейност от Европа. Държавите членки нямат опит с този тип. Казва се, че държавите членки нямат отрицателен опит с такъв тип данъци, но честно казано не съм много сигурна, че опита на Швеция е чак толкова положителен. Може би Олиш мит може да ни каже нещо но каза се, е, че има и е, случаи, когато е въведен такъв данък и компаниите са се преместили в други страни, като Ирландия, например. А ако искаме от този данък да коригира пазарния дисбаланс, знаем, че има връзка с спекулациите и краткосрочните инвестиции, но все пак не можем да твърдим, че всички краткосрочни инвестиции се дължат на спекулации, както и че всички спекулации е, са само в вид на краткосрочни инвестиции. На практика се оказа, че продуктите, които стартираха финансовата криза, бяха средносрочни и дългосрочни продукти. Може да намали и да, да се намали и а, обема на транзакциите, а, ако се въведе такъв данък, нещо, което може да доведе до нестабилност на цените, отново отрицателна последица, така че трябва да разгледаме всички тези въпроси. Що се отнася до данъка върху финансовата дейност, той не трябва да се разглежда като еднакъв с данъка върху финансовите транзакции, защото е съвсем различен. И защо искаме да обложим с данък финансовата дейност, ами в момента там облагането е твърде малко. И по този начин ние бихме отразили въздействието на ДДС върху други отрасли. Сравнително лесно да се оцени добавената стойност, която се генерира от една финансова институция – Например, могат да се е, съберат възнагражденията и печалбите на институцията. Така че е лесно да се види колко печели една финансова институция от това, че не трябва да плаща ДДС. Така че такъв данък върху финансовата дейност е, за мен е по-приемлив на европейско равнище, отколкото данъка върху финансовите транзакции, ако е само в Европа. И накрая по еврооблигациите. Под това понятие говорим и за еврооблигации и за проектни облигации. Според мен това са два различни инструмента. Ако ги поставим в една категория, еврооблигации и има опасност да се стигне до големи неясноти. Затова, според мен, е добре да се говори за два различни типа инструменти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Оле. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на госпожа Падимата за интересния доклад. Действително много е интересен. Може би не съм съгласен с всичко, което е казано, но поне се повдигат много важни въпроси. Аз е, съм защитник на европейската идея. Е, бих могъл да се нарека и федералист. Нещо, което в моята страна няма да звучи добре, но мога безопасно да го кажа тук. Във всеки случай, не всички европейци харесват Европа толкова много, колкото ние я харесваме тук. Така че трябва всичко, което ние правим и казваме, да е подплатено от демократична легитимност. Нещо, което ни липсва. Да, има документи, има риторика, но те няма да решат проблемите. В моята страна се вярва, че когато плащаме данъци, е, е, трябва да сме щастливи. Но въпреки това смятам, че трябва много внимателно да обмисляме въвеждането на нови данъци защото те няма непременно да решат проблемите. Разбира се, е добре да се обмислят тези данъци. По мотивите в началото на доклада е, там виждам един тон, който изглежда намеква, че кризата е причинена от финансовия отрасъл. Да, има проблеми в финансовия отрасъл. Не е достатъчно добре регулиран, но има много страни, в които министрите на финансите и депутатите трябва също да се запитат какво са направили. Не сме ли и ние отговорни за това, че нашите страни толкова бързо потънаха в купища проблеми. Така че мисля, че тона на някои от елементите в увода на доклада са по-агресивни, отколкото е подходящо. Сега, показаното от госпожа Хюбнер за данъка върху финансовите транзакции – това е сериозен въпрос. Важно е решението, което се предлага да направим. И трябва да видим дали действително този данък ще е ефективен и до какво ще доведе. Съмнявам се, че ще има положителни резултати. Да, разбира се, ако данъка се въведе по целия свят, добре. Госпожа Подимата спомена доклад на госпожа Берес – в тази връзка, но дори и там имаше разделно гласуване и не всички гласуваха за. Що се отнася до... Но, но разбрахме какво е казал господин Трише. Госпожа Хюмнер спомена а, шведския опит. А, на практика въвеждането на този данък у нас беше пълна катастрофа. Е, да, някой казват, ама това е Швеция, някаква малка северна страна, а пък ние да говорим за Европа. Да, добре. Има разлика, но изгонихме пазара. От 83-та година а, бе въведен този данък и през 91-та бе премахнат. Просто не беше успешен. Някои от колегите социал-демократи също биха потвърдили това, сигурен съм. Поне тези от Швеция. Друго нещо. Ако действително съберем толкова много пари, които се споменават от доклада, кой ще кой ще използва тези пари, за, къде, за какво ще отидат. А, както предлага госпожа Пети Кайнен за, за помощ за развитие или пък а, а, може би за околната среда или пък просто да не се дават на Министерството на финансите, защото държавите трябва да се изплащат и дълговете. Сложен е въпрос. По еврооблигациите. Мисля, че всички можем да се съгласим, че е, е, европейските структурни проекти могат да се финансират чрез еврооблигации е, и нарекохме тези инструменти еврооблигации. Това беше и в доклада на госпожа Берест. Може би тя може да го обясни по-конкретно, но мисля, че всички се съгласихме. Според мен еврооблигациите могат да бъдат полезни, но знам, че колегите ми от Германия не са кой знае колко доволни от това предложение. Някой казва, че така ще се спаси еврото. Германците казват, че напротив, това ще доведе само до проблеми. Господин Юнкер е за. Това е интересна позиция. Сега, данъка, въглеродния данък. Имаме такъв в моята страна. Този тип данък може да е полезен, но целта на такъв данък е да свали емисиите. Това не е един устойчив приход а, за от данъци. Е, напротив, целта е чрез него да се намалят емисиите, защото целта е да се намали потреблението. Така че този тип данък не е устойчив. Знам, че този въпрос се повдига от госпожа Пиети Кайнен. И така, госпожа Подимата, разгледайте и всички колеги. Нека да видим кои страни изпълняват целите за развитие на хилядолетието. Унеси 0,7% от брутния вътрешен продукт, които трябваше да отидат за помощ за развитие, какво става с тях? И така очаквам вашите отговори, особено по член 8. По точка 8, в която се казва, че има страни, които са въвели този данък, без да има, е, без да се виждат отрицателни последици. Сега за спекулантите. Може би пък не е чак толкова лошо от това, че има спекуланти. Не всички спекулации са лоши. Трябва да не забравяме, че печалбите на пенсионните фондове трябва да са по-високи, трябва да са устойчиви. Така че не е хубаво да създаваме система, в която никой не си позволява да спекулира, защото в една гъвкава, добре функционираща социална пазарна економика спекулациите могат да са полезни. Благодаря, Иво. Може би е, сега е мой ред, за да говоря от името на Филип. Аз замествам Филип. Благодаря, госпожо председател. За разлика от господин Шмидт, аз не съм федералист и все пак това няма да ми попречи да се съглася с много от нещата, които господин Шмидт каза. Редица от аргументите, които той приведе. Както някои от преждеговорившите, аз трябва да, да заявя своите съмнения породени от проекто доклада предмет на обсъждането ни днес. Ще се опитам да бъда максимално ясен. Докладът се обсъжда по време, когато отделни държави членки и техни ръководители се занимават, принудени са да провеждат дълбока реформа на бюджетния сектор, на социалната политика, политиката в областта на здравеопазването, изправени пред е, тежките демографски е, проблеми, застаряването на населението от една страна, намаляването на ръждаемостта от друга – някои държави, е, не само в Европейския съюз, са вложили големи средства за спасяване на застрашени от несъстоятелност предприятия. Тези средства вече ги няма, е, а държавните бюджети все така се нуждаят от тях – и поради всичко това е, стигаме до положението, а и последната среща на върха в Европа е кръсторечиво свидетелство за това, че никой не е готов да дава пари за общия бюджет. В е случая за бюджета на Европейския съюз. Реалистично погледнато, аз предполагах, че мнението ми ще бъде малцинствено, но сега е, сякаш е, нещата се обръщат е, и по-конкретно, когато говорим за нови данъци, трябва да бъдем крайно откровени. Защо? И кому са нужни тези нови данъци. Ако ще въвеждаме нови данъци, трябва да отговорим на въпроса защо, за какво. Не мога да приема твърде общата формулировка в проекта доклада, именно, че видите ли, необходими са нови финансови средства за противодействие на изменението на климата или постигането на целите на Европа 2020. Твърде, твърде мъгляво, твърде неточно е това. И в своите предложения аз е, ще се опитам да формулирам поне някои по-конкретни цели. Друга една група изменения и допълнения, по които работя, отчитат обстоятелството, че Европейският съюз е част от световния контекст поради което не бихме могли да накърняваме конкурентоспособността на Европейския съюз, въвеждайки нови данъци е, до такава степен, че бихме унищожили тази конкурентоспособност. И както знаете, в такъв случай е, е, предприятията напускат и те спокойно ще си отидат от Европа. А аз поне за сега не виждам възможността за световно споразумение за въвеждането на такива данъци. Споделям също така казаното от госпожа Хюбнер. Необходима е независима оценка на въздействието, независима наистина, за, за да видим каква полза би могла да проистече от въвеждането на такива нови данъци. И в рамките на такъв един технико-економически анализ бихме могли да зададем въпроса дали въобще е възможно въвеждането на такива данъци. Що се отнася до данъка върху финансовите е, транзакции, е, до въглеродния данък, да не губя повече от вашето време, отнасям се крайно скептично към тези идеи. Благодаря. Да, следващия оратор. Извинявайте, аз тук е, трябва да говоря от името на Филип Ламбърт, е, който е докладчик сянка от името на Зелените. Той все още е заед в комисията ИТРЕ. Какво трябва да се каже най-напред? Когато говорим по тези въпроси, преди всичко ясно трябва да заявим е, идеите си в отговора на въпроса защо. И първо, трябва да си признаем, имаме огромни проблеми за балансирането на държавните бюджети. Много държави членки по-настоящем се натъкват на огромни проблеми поради множеството възможности за избягване на данъчно облагане, поради световната данъчна конкуренция, поради което някои форми на доход просто не се поддават на облагане. И тук не става дума само за новите данъци, а и за ефективността на вече действащата данъчна система. Още повече след кризата, която без съмнение бе породена или поне задействана в финансовия сектор, твърде трудно можем да убедим хората, че финансовия сектор не би следвало да допринесе в по-голяма степен, отколкото до сега, за финансирането на държавните бюджети. Има и, и, и втори въпрос по нашето <clears throat> становище за данъчно облагане за развитието, докладът, който е, ще гласуваме след обед. Става въпрос за данъчно облагане на някои видове стоки в световен мащаб е, и, и, и по този въпрос няма съгласие в световен е, мащаб. И както казваме е, на, на немски, е, е, топката или кюфтето по-скоро трябва да е плоско, да не раздуваме нещата, с други думи. И имаме основания да обсъждаме тези въпроси изцяло на, на, на теоретични основания в посока към или в страни от е, либералната пазарна философия. Е, според мен това е, е въпрос, който трябва да се разгледа сериозно, който не би следвал да се поляризира политически, както сме усълмявали да направим и до сега. Освен това е важно да имаме предвид, че много европейски държави членки членуват на международна група е, за е, новаторско финансиране на развитието. Споменатите от мен държави е, и Европейската комисия членуват в тази група Е, и госпожа Подимата вече е посочила някои от инструментите, които обсъжда тази група в доклада си, но има и други. Има, има и други неща, които попадат в тази категория новаторски финансови инструменти. Значи, това са инструменти за а, намаляване на а, разноските по обслужването на паричните преводи, на физически лица, работещи в чужбина. Знаете, това е много, много важен въпрос. Обикновено тези преводи се таксуват с огромни такси. После въпроса за облагането на самолетните билети. Някои държави членки финансират сериозни е, суми е, за развитието и здравеопазването в развиващите е, се страни. Именно по този начин, докато някои, някои държави членки, в това число моята, не го правят. И се получава една нелоялна конкуренция. На трето място въпроса за противодействие на данъчните измами, на, на отклоняването от, от плащане на данъци. И, и има една друга работна група е, по е, почтенност и економическо развитие. И всички държави и членки е, е, са членове на тази работна група и е, обсъждат е, нелоялното ценообразуване страна по страна, установяване на крайния, фактическия собственик на някои е, данъчно задължени лица, автоматичен обмен на информация за борба с прането на пари. И този въпрос за ефикасното противодействие на закононарушенията в данъчната област е от съществено значение – за затваряне на е, данъчните вратички. И накрая няколко думи по този спорен въпрос за облагане на финансовите транзакции. За съжаление, след гласуването в комисията по кризата не, не, не успяхме да, да, да стигнем е, е, до европейското равнище. Всъщност казахме да, на световно равнище може, но по отношение на европейското равнище не можем да се разберем. Сякаш, според някои хора, в Европа никога не би могло да се наложи такъв данък. Други пък казват всичко трябва да се обложи, че какъв е проблемът. Ние, е, зелените, наскоро публикувахме едно изследване, в което дезагрегираме различните сегменти на финансовия пазар. И нещата са далеч по-сериозни. Нали, мога да, да цитирам нещо, което до някъде противоречи на нашата идеология, но нека е, да вземем търговията с е, суровини и материали. Това е световен мащаб ако а, е, а, е, ги обложим тези транзакции в е, Европа, това не би трябвало а, да ни опази от някои отрицателни ефекти. Но има сегменти на пазара, които са изключително европейски сегменти на пазара. И там ефектът би бил добър. Не бихме могли така радикално да идеологизираме въпроса за или против данъка върху транзакциите. И на последно място възниква сериозно въпроса за ефективността на пазара. Госпожа Хюбнер е, е го засегна този въпрос. Колкото финансовият сектор е освободен от ДДС, а и нещо друго. Е, малките и средните предприятия и обикновените хора са принудени да поемат цената на финансовата криза. Това е един отрицателен фактор от, от външно значение и по чисто финансови причини, причини, Оле, съжалявам, че трябва да те провокирам, но по чисто финансови причини това положение трябва да се поправи, за да се върне ефективността на системата. Ето защо, както казах, аз бих искал да избегнем изкушението дискусията да се поляризира по класическата разделителна черта между лявото и дясното, да, да мислим от гледна точка на ефективността, гледна точка на ефикасността и възможностите за финансиране на развитието в глобален мащаб. Благодаря. Мога да кажа на колегите, че предстои експертно изслушване по този въпрос, насрочено за 10 януари 2011 е, година. И разбира се, е, своевременно ще ви уведомим за експертите, които ще участват. Доста е, хора все още са се записали за изказване. Умолявам ви да не отнемате толкова време, колкото е, докладчика и докладчиците в сянка. Ето това са хората. Председателката чете списъка на записали, те, записалите се за изказване. Още някой? Да, заповядайте, Арлин. Аз си дам сметка, че трябва да бъдем кратки, но въпросът е важен. И, и дискусията трябва да бъде по-задълбочена. Аз също благодаря на госпожа Подимата за един но, но, новаторски подход е, е от страна на самата нея. Е, трябва да кажа, че комисията до сега не проявява нито новаторство, нито творчество, що се отнася до е, данъка е, върху финансовите операции. Все така чакаме тази прословута оценка на въздействието, но по-важно е не, че нямаме достатъчно данни, а че в някои кръгове дори няма политическа воля за въвеждането на какъвто и да било данък върху е, финансовите операции, който пък да не изпъди финансовите услуги от Европа. Аз смятам, че госпожа Подимата се опитва да надрасне рамките на разпространените предразсъдъци. И е наша работа, понеже докладът ни е по наша инициатива, можем да си позволим да мислим немислимото. И все пак към, към днешна дата е, колегите ще видят в британската преса е, се публикува е, изследване на университета от Съсекс, е, според което в световен мащаб е, всяка година могат да бъдат събрани до 26 милиарда. 26 милиарда на, на чуждестранните борси. И честно казано, това, което не ми допада в доклада по димата, е, че на този етап е, се разглеждат различни ставки. Е, според мен не би следвало да се обвързваме от сега с някакви е, количествени измерители. Но нещо, което е много интересно е, в това изследване, което цитирах, е, че то се съсредоточава върху частност въпроса, повдигнат от господин Шмидт. Защо? Отговора защо? За намаляване на бюджетните дефицити. И разбира се, според мен това е едно добросъвестно изследване, тъй като то не крие и нелицеприятните факти. Не винаги налагането на такъв данък ще доведе до стабилизирането на пазара и до преодоляването на спекулативните операции, но поне пък няма да доведе до по-нататъчна дестабилизация. Разбира се, е, това не е единственото експертно становище. Според мен просто няма достатъчно изследвания в тази област. Казва се също така, например, че поради начина по който е, се изключват сделките в световната среда, е, днес е далеч по-лесно едностранно да се въвеждат някои форми на данъчно облагане. But currency transaction taxes could be implemented in Europe and even indeed Uh, in one member state. And as I said, I'm drawing colleagues' attention to this because we have... И както казах, обръщам вниманието на колегите е, към всичко това, тъй като ето на, има публикувани изследвания, не е нужно човек е, просто да проявява въоръжение, е, въображение. и обръщам се към госпожа Хюбнер, например, няма данни, че въвеждането на британската държавна такса, прословутия гербов данък, е довел до е, отлив е, на е, предприятия към Ирландия. Това движение не е еднопричинно, така да се каже. И предвид скоростта, с която говори ораторката, преводачите не се чувстват способни да продължат превода. maintain a stamp duty. No one has ever suggested getting rid of it. An FTT can work in this way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 приноса да направим така, че никой да не се отърва наказа. Трябва да отговоря на господин Шмидт и на другите и, и да кажа, че не винаги банкерите отказват да поемат отговорността. Банките от вас те наказват, че носят, поемат своята част от отговорността и нещата не са много логични. Поне това съм си записала, това чу в моите слушалки. Какво да правим в тази, тази комисия? Е, разменят се от двете страни едни и същи аргументи, няма добри доказателства може би трябва да разговаряме с координаторите, дали самите ние не трябва да помолим и да направим оценка на въздействието, защото ние имаме ресурси и можем да ги използваме. В противен случай нещата ще се проточат във времето. Можем да използваме и други анализи, които, голяма част от които посочват, че данъците върху финансовите транзакции са възможни и са добри. Със сигурност има много повече доказателства, които можем да привлечем. Малко е депресиращо и разочароващо, че се е, дебата продължава в дух на, така в духа на мотото, като че ли нищо не можем да направим, но от други инстанции разполагаме с доказателства за това, че е възможно. Благодаря. Вики има думата. Um, on по еврооблигациите. Иронично е, че точно в момента, в който говорим за пакета за економическо управление, който има с цел да насърчи държавите членки и да поемат повече отговорност по собствените си финанси, тук се правят е, и коментари за еврооблигациите, без да се има предвид, че еврооблигациите сами по себе си ще до, несат допълнителен морален риск и ще намалят способността на държавите членки да управляват собствените си бюджети. Бяха повдигнат, беше повдигнат въпроса и за проектните облигации. Много е, ясно е, че в много страни в Европа е, е необходимо огромно финансиране е, на инфраструктура, за да се достигнат целите за 2020 година. Да, това може да е полезно, но е необходимо да има подходящите лимити, подходящата прозрачност, а не да се стига до някакви странни ситуации, които да доведат до много проблеми. И така, проектните облигации трябва да са добре контролирани. Някои смятат, че трябва да се използва Европейската инвестиционна банка като контролер. Мисля, че не е необходима нова агенция, просто трябва да има контролиращ орган. И нека да не забравяме, че факта, че частния отрасъл е готов да вложи в някакъв проект, означава, че този проект е целесообразен. Защото в крайна сметка при подобни партньорства, ако има загуби, първите загуби се понасят именно от държавата, а не от частните вложители. Така че тук имаме доста, доста въпроси, които се повдигат. Що се отнася до данъците под, от финансовите операции, а, иронично е това, че толкова говорим за надзор, а сега всички, включително и Свен, смятат, че господин Трише трябва да ни предупреждава. И първото му предупреждение беше не дейте едностранно да въвеждате данък върху финансовите транзакции в Европа. Добре, в такъв случай, защо тогава никой не иска да го послуча? От гледна точка на опита във Великобритания, повдигнат от госпожа Хюбнер. Да, действително, шефът на лондонската борса каза, че това е тип данък, който се избягва от по-големите играчи. В крайна сметка го плащат само малките инвеститори, дребните инвеститори. Какво означава това? Решението не е кой знае колко добро. Именно заради това имаме е, липса на прозрачност и толкова активни пазари на дериватите. Благодаря ти, Свен, за направения коментар по световния пазар на стоките. Сега, що се отнася до въглеродния данък, благодаря ви за това, че ни припомнихте, че не се очаква този въглероден данък да е постоянен. В много държави членки има подобни данъци и не трябва да се работи против мерките в тези страни. В петък участвах на... Бях на един от е, големите портове. Огромно пристанище, затрупано с контейнери, прасни контейнери, които са дошли от далечния изток и няма да отпътуват наобратно. обратно така че нека да не увеличаваме този дисбаланс. Може би от Германия а, се изпращат обратно, нямам представа. Все пак тук говорим за европейски данък. И накрая, а, когато се събират данъци, трябва да е ясно за какво се харчат парите. Държавите членки се опитват да контролират по-строго средствата, да пестят и в крайна сметка Европейския съюз трябва да разгледа начина по който и той може да пести, а не да търси новаторски начини за финансиране. Гунар. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Имам три коментара. Първо по еврооблигациите. Те са противни на това, което се опитаме да постигнем с управлението. Казваме, че трябва да има санкции, а еврооблигациите са начин да се неутрализират или намалят санкциите, които вече могат да се въвеждат. Има и други последици. Еврооблигациите биха означавали, че гражданите в страни с по-високи данъци и по-големи бюджети ще плащат и по-големи лихви във връзка с еврооблигациите, отколкото онези, които са граждани на страни с по-малко данъци и с по-големи бюджетни дефицити. Така че мисля, че това е несправедливо само по себе си. Второ, въглеродния данък – Да, действително, той не трябва да се дефинира като устойчив данък, очаква се постепенно да се намали, но има голяма разлика в, в, между различните страни. Да кажем, ето, сравнете е, Полша и Швеция, разликата е огромна. И ако се въведе европейски данък е, върху е, въглеродните емисии, последиците в Польша ще бъдат много по-различни от тези в Швеция. На трето място за новаторското финансиране. Нека да ви кажа, че новите данъци не са никакво новаторство. Напротив, това е един от най-старите номера, които са познати в света. И така, нека да ви кажа нещо. Европа няма нови пари, които са скрити някъде в мазетата. Това не е империята на Доналд Дък, където все от някъде могат да дойдат нови милиарди. Не. Това е една ситуация, в която гражданите плащат данъци. Винаги нещата се плащат от обикновения гражданин. Това може да стане чрез, през по-високи цени или през по-високи данъци, но при всички положения той плаща. По финансовия данък в доклада пише, че той е успешен в някои страни, а Оле Шмидт подчерта, че това не е така в Швеция. Не, аз не съм напълно съгласен. Мога да кажа, че е, да, е, е, този данък беше успех, но успех за Лондон, защото голяма част от търговията в Стокхолм, от Стокхолм се премести в Лондон. А сега, ако се въведе тук такъв данък, той ще е отличен за Шанхай. Данъка върху финансовите транзакции е измислен, защото се смята, че те са лоши. Аз не смятам, че това е така. Именно увеличението на финансовите транзакции през последните 30 години увеличи, промени глобалната економика, увеличи търговията, увеличи инвестициите, включително и в страни, където нямаше капитал, за да се финансират инвестиции. Така че фина... данъка върху финансовите операции е отличен начин да се намалят финансовите транзакции, да се намали търговията, да се намалят инвестициите. Е, не мога да разбера какво е хубавото в това. Не мога да разбера какво е, е, с какво това е добре за бедните страни. Не мога да разбера с, това, с какво това е добре за страните с големи дефицити. Защото, колеги, именно страните с големите дефицити имат нужда от най-много финансови операции. А един данък върху финансовите операции ще е насочен именно към гръцкия дефицит и към други страни с дефицити. Тук виждам други приятели от страни с дефицити. Защо? Защото ще стане още по-скъпо да се финансира дефицита. А за спекулациите, винаги когато има несигурност, има спекулации и големите разлики винаги дават несигурност. Повечето от нас бяха доволни, че много институции е, се включиха за да финансират гръцкия дефицит, но те го правят е, с един риск, който спокойно можем да наречем спекулация. Ако не го направят обаче, тогава трябва да се увеличат ужасно много данъците. Но нека да не забравяме, че тази, този данък ще бъде най, ще доведе до най-много загуби до по-бедните страни и ще бъде по-скъп за страните с големи дефицити. Виждам, че госпожа Берес ме гледа изключително разочаровано, но смятам, че идеята е лоша, а ако има една лоша идея, тя не трябва да се въвежда. Това е моето правило. Благодаря. Thank you. Um, Serpa. Thank you. First of all, I would like to thank the rapporteur for the work uh, done for us Искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Искам да повдигна няколко въпроса, които могат да се включат. Първо, общата идея, че няма неутралност на данъчното облагане е важна. Данъчното облагане винаги има някакво въздействие върху конкуренцията, върху стимулирането или обезкуражаването на дадени поведения. Когато говорим, когато говорим за данъчното облагане, е, не, не трябва да изчисляваме нещата, сякаш е, статуквото ще остане такова. Напротив, променяме стимулите, т.е. нямаме равнопоставеност нито в Европейския съюз, нито по света. Как можем да действаме възможно най-умно в рамките на съществуващата инфраструктура? Това е важният въпрос. И тук има няколко възможности. Можем да не действаме на първо място. И това е свързано с дебата с данъка върху финансовите операции. Обаче, ако нямаме такъв данък, как смятаме, че може да се промени е, глобалната структура на данъчното облагане? Втория въпрос. Кой действа пръв? Мисля, че не е реалистично да се надяваме в Г20 всички да се задействат едновременно и всички едновременно да въведат промените в данъчното облагане. Така че въпросът е какво ще стане е, и могат ли някои региони и страни да се задействат първи и какво ще е въздействието върху другите. На трето място Много тежко е за малките и средни предприятия. Това, което се случва в момента. Така че всъщност е много. Е, бихме създали много е, големи несправедливости. Харесва ми предположението, че е, и двата данъка биха могли да бъдат въведени. И този върху финансовите операции, и този върху финансовата дейност, тъй като те са качествено различни. Смятам, че този върху финансовите операции е важен за сивото банкиране, защото там има големи стимули. свързани с по-малкото данъчно облагане. Така че това е, е важен инструмент, включително и за прозрачността. Важно е да се взема предвид и световната картина – няма много време, но има... И затова няма да навлизам в подробности, но все пак има много проучвания за това как е, данъците върху финансовите транзакции могат да се въведат в регионален план и след това да се компенсират с някаква система. Много често компаниите избират някакво седалище, по много повече причини от е, е, колкото е, данъците. Що се днес до данъка върху емисиите на въглероден диоксид? Смятам, че трябва да има и възможност за корекция на данъка, при преминаване на границите. Нещо, което може да се комбинира с схем, схемата за търговия с емисии и така нещата ще са много по-справедливи, отколкото ако има безплатни квоти. Що се отнася до новаторското финансиране на развитието? Аз мисля, че намаляването на данъците не е добра идея. Мисля също, че е, предварителното разпределяне на данъците за някакви цели не е добра, може би, защото идвам от скандинавските страни, но смятам, че просто данците трябва да отидат в бюджета и, тога, и в последствие да се решава какво да се прави с тях. трябва да се вземат предвид е, и данъчните измами, и данъчните обежища. И накрая. Добре е да се помисли как можем да обложим ресурсите. Това е въпроса, който бих искала да обсъдим. Защото а, говорим за емисиите на въглероден диоксид, но трябва да започнем да облагаме и използването на ресурси, защото те са недостатъчни. Добре, колеги, имаме проблем с времето. Изглежда темата е много интересна. Чакайте да видим как ще го решим. А сега междувременно давам думата на перванш. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на нашата докладчица, тъй като смятам, че макар и е, темата да е доста спорна, ни представя от самото начало един много важен документ полезна, е, когато се впускаме в дискусия относно новаторските финансови източници, е, отново да се върнем на въпроса поначало, защо възниква този въпрос за ресурсите. Може би звучи до някъде банално, но би било полезно. В край на краища, първопричината на една данъчна система, е, на едно данъчно облагане е да събере ресурси за е, финансиране на капиталовложенията и преразпределението. И вторият аспект е, е фактически за, за, за преразпределението. Капиталовложение от една страна, преразпределение от друго. И всички предложения, съдържащи се в доклада на госпожа Падимата, отговарят е, е, всецяло на тези, на тези два аспекта. Нека отбележа, че в рамките на европейския дебат се чуват аргументи, които а, понякога се използват противоположно на очакванията. Що се отнася до опазването на околната среда, като стигнем до е, търговията с емисионни квоти, тогава още имаше дебат, както и тук в нашата комисия – посветен на това дали най-добрия стимул за преминаване към пазара и за намаляване на потреблението на енергоисточници би било едно утежнено данъчно облагане или пък напротив един пазарен така наречен механизъм, е, основаващ се на търговията с квоти. И мнозинството в парламента бе на мнение, че е, в енергетиката е необходимо категорично и радикално да се приложи. Да се приложи принципът замърсителят плаща данък. И аз съжалявам, че не подхождаме със същата мъдрост, така да се каже, в тази област на облагането на е, финансовата дейност. След като е, определено финансовият сектор носи своята отговорност за днешната финансова криза и следва да участва в оздравяването не само на държавните финанси, а и възстановяването на е, общата инвестиционна способност на нашите економики. Втори аргумент, който също се, се е широко разпространен, е, че работим в глобален мащаб и видите ли всички наши инвеститори ще вземат да ни напуснат, ако им наложим някакъв данък. Вижте сега, е, е, едно предложение, което е, господин Штиглиц, Нобеловия лауреат, е направил – е, той каза ми да си ходят, край на краищата, да си ходят е, е, и така ще се качи, ако щете, привлекателността на Европа, ще дойдат други. Е, и аз е, ви приканвам да помислите по този начин, защото да мислим все така. Не можем да мръднем, ако останалата част от света не е съгласна с нас, ами ние никога нищо няма да направим в край на краищата. Никога няма да намерите достатъчно хора, които да са съгласни с вас, ако това за вас е условие да направите каквото и да било. И ако я караме все така, какво? Ще бъдем получатели на неща, които се решават отвъд океана. Е, ще изпаднем в една дефансивна е, позиция и практически ще се откажем от целия си суверенитет. И третия аргумент, е, който ми прави впечатление от чутото до, до сега тази сутрин, е, е че видите ли, спекулацията, спекулативните операции били полезни. Е, че е, финансовата дейност винаги е, добавя стойност. Първо нека кажем, че спекулативните сделки като понятия са нещо достатъчно емко. От една страна, когато става въпрос за нападките срещу гръцкия дълг, влушаването на на положението на, на гръцкия дълг, се казва, видите ли, това няма нищо общо с спекулациите. От друга страна се говори, спекулациите лошо. Какво означава спекулация? Е, един играч на пазара се възползва от пазарната конюнктура, за да определи какво да прави по-нататък. И лошо ли е това или добро? И а, да се основават всички решения на основата на това понятие, според мен е неуместно. И последен аргумент, който, който чух днес тук от госпожа Форд, а именно една емисия на еврооблигации би повишила моралния риск в бюджетите на държавите членки. Напротив, според мен е точно обратното. Ако искаме да си запазим правото на поглед по отношение на, на разходната част на държавните бюджети, една емисия на еврооблигации ще ви даде такова средство за контрол, каквото нищо друго не би ви гарантирало. Констатирам, че доклада посветен на кризата, е, който гласувахме, е, приехме поначало идеята за облагане на е, финансовите операции, но не и не задължително единствено в световен мащаб. Е, разбира се, отхвърли се е, идеята е, в случай на липса на международно съгласие да се започне от Европа. Онова, което се прие, бе да се предприемат европейски инициативи. Нашата комисия обаче носи особена отговорност. Въпрос за финансовите, за, за държавните финанси е от е, критично значение. Толкова по-важен е също така въпроса за здравословното състояние на нашите економики. И а, е, е, не бива да се обричаме на рецесия, точно когато най-малко се нуждаем от нея. И а, в доклада на госпожа Бодимата, според мен, намираме сериозни възможности, очертаващи изхода от днешната економическа криза а, не единствено чрез налагането на санкции при не спазване на пакта за стабилност и растеж, бихте могли да си гарантирате економическо развитие предвид конкуренцията на Штатите и на Китай. Така че да, данък върху финансовите операции, да, е, въглероден данък, да, еврооблигации. Това са все е, мерки от съществено значение от общ, е, обща економическа полза. Както казах, продължава председателката, вече с 10 минути пресрочихме определеното време за този дебат, но той наистина е много важен и аз ви предлагам да е, продължим е, все е, с този дебат и от там нататъка да преминем към 11-та точка от дневния ред относно схемите за обещетение на инвеститорите, понеже докладчиците в сянка са тук. Лека по лека ще изгубим превода. Е, е, но като стигнем до становището на Оли Шмидт, ако не възразявате, ще продължим без превод на английски язик. Е, просто друго не можем да направим. Възможно е 11-та точка от дневния ред да бъде отложена за края на следобеда, но пък някои докладчици в сянка няма да могат тогава да присъстват. Други пък желаят все още да се изкажат по доклада по димата, който според тях е много важен и интересен. Така да бъде, но моля е, останалите, записали се за, за изказване, да бъдат максимално кратки, за да не се наложи да стоим тук до 2 часа. Анджелин, господин Блюмен, господин Сиклуна, след това комисията но само и само по въпроса за оценката на въздействието. И накрая ще дам думата на госпожа Подимата, оттам нататък доклада на Оли Шмидт. Поздравления на докладчик за този доклад, пълен с много интересни предложения. Когато говорим за Европа и за иновациите, е странно, че е, се говори за иновации в е, всички области, с изключение на данъчното облагане. Е, данъчното облагане такова, каквото е до сега, без всякаква иновация, не ми се струва особено подходящо. Е, говорим също така и за консолидиране на бюджетите. Трябва да помислим по какъв начин да поемем нашата отговорност, защото в хода на европейската интеграция, глобализацията и финансовата криза възникват нови феномени. Важно е устойчивото развитие, за това трябва да си помислим с какви разпо... инструменти за регулиране и надзор разполагаме отговорите на националните държави в повечето от случаите не са достатъчни и за това трябва ясно да си дадем сметка, че в национален план няма да напреднем. Искам да поставя три въпроса еврооблигациите и данъка върху въглеродните емисии са две неща, които излизат извън рамките на отделните държави и трябва да се третират общо. Второ, съществува а, асиметрия между данъчното облагане на капитала и на а, а, приходите от работна заплата. Ако а, финансовия сектор се разраства по-бързо, отколкото останалите сектори, трябва да помислим защо този сектор да не поема една част от данъчната тежест. Освен това, кризата в финансовия сектор доведе до нова данъчна тежест върху хората. Това не може да продължава така. Знаем, че работещи, един работещ европейски пазар изисква общи условия и това е една от нашите цели. За това също трябва да си помислим. Не искам да пледирам за въвеждането на данък върху финансовите транзакции, но поне трябва да помислим по този въпрос. А, сега за еврооблигациите. Тук има ресурси, които все още не използваме. От друга страна, обаче, а, се засегна и темата за доброто економическо управление. Общата валутна политика означава и общи валутни курсове, което от своя страна означава различни лихвени проценти. Мисля, че ако се спази пакта за стабилност и растеж, ще имаме и конвергентност и при, данъч, е, при лихвените проценти. В противен случай ще разрушим економически и валутен съюз. трябва да отстраним а, а, всички асиметрии, защото те водят до проблеми. Що се отнася до а, данъка върху въглеродните емисии, а, и тук се нуждаем от е, е, едино поведение, една търговска политика. Трябва да помислим за това как ще работи нашата политика в глобален мащаб. Това са все теми, които са от голям всеобщ интерес и мисля, че трябва задълбочено да ги разгледаме. Господин Доминичи а, е, сега има думата, макар и да го бях пропуснала в списък. Искам да аз е, продължа е, това, което каза Оле Шмидт. Аз се възхищавам на неговата интелигентност, аналитични способности, дълновидност. Днес говорим за всичко това, защото преди две години се е, случи нещо и европейските граждани, обществото очаква от нас да дадем отговор на е, събитията от преди две години. Един такъв отговор, например, е финансовия надзор. Не, питам се обаче дали това а, е достатъчно. А, въпроса за спекулациите стои на дневен ред трябва да видим а, доколко това е свързано с работещия пазар. Но а, днес нямаше да се налага да а, обсъждаме всички тези въпроси, ако не се беше случила финансовата криза, ако не бяха нараснали толкова дълговете на отделните държави. Нуждаем се от отговор на тази ситуация, от отговори, които да бъдат ефективни и по отношение на ограничаване на а, спекулациите, защото това ще доведе и до по-голяма ефективност на пазара. Когато изразяваме загриженост за конкурентноспособността на а, Европа, трябва да имаме предвид и някои други неща, например обменния курс на еврото, защото в момента той е, носи голяма част от вината за състоянието на държавите, които са ориентирани към износ и имат високи задължения. Готфрид има думата. established this with the uh, with the group and that is that um, if you tax something in the European установихме в нашата политическа група следното. А, ако нещо се облага с данъци в Европейския съюз и не се облага с данъци в останалата част на света, тази дейност, която е подложена на това облагане, ще се измести в друга част на света. Така че бизнесът ще се преориентира към други места, на които няма данъчно облагане. Задлъжнилостта е въпрос, който нашата, нашата политическа група често обсъжда. Когато една държава е много задлъжняла, това във всеки случай е резултат на политиката, която упражнява тази държава. Задлъжнилостта не пада от небето. Е, Е, непрекъснато се говори за данъка върху въглеродните емисии. Въглерода, въглеродният диоксид и въглеродният моноксид са три различни вещества. Когато на английски се употребява понятието carbon, това понятие не е, е правилно употребено, защото трябва да говорим за въглероден диоксид. Мисля, че трябва да бъдем малко по-гъвкави в интелектуално отношение. Знам, че има глобално затопляне от 95-та година. Знам също така, че от 300 години насам в момента в нашата атмосфера има най-низко съдържание на въглероден диоксид. Знаем, че през цялата история на Земята е имало периоди на затопляне. Нека да спрем да говорим за глобалното затопляне на климата. Нека да оставим нашите деца и внуци на мира и да не ги занимаваме с тази тема. Мисля, че трябва да видим къде се намират истинските проблеми, както по отношение на финансирането, така и по отношение на екологията, преди да направим редица глупости. Благодаря, госпожо председател. И според мен доклада Подимата беше много интересен и е, е, стимулиращ размисъл. Бих искал да кажа нещо във връзка с една забележка е, по повод думата новаторско. Е, на слова на доклада. Наистина, когато се говори за данъци, е, е, новаторството не може да, да, да се разбира така сякаш от някъде са дошли пари, за които никой никога не е знаел. Парите все същите, все са от данакоплатеца. Става въпрос за нов начин на преразпределение на тези средства за а, а, разпределението на относителните дялове. Връщайки се на потребителя обаче, трябва да имаме предвид, че потребителят има много ипостаси. Той би могъл да бъде инвеститор, би могъл да бъде турист, би могъл да бъде, да бъде потребител на някои блага, в други случаи на някои необлаги. Е, и, и, и данъчното облагане всъщност е, регулира, като дава определени сигнали, стимулира или възпрепятства потреблението в една или в друга посока. А, като а, е, хора, получаващи определен доход, разбира се, ние ме, също се подреждаме в различни категории. И така, че нищо лошо в един новаторски подход в областта на данъчното облагане за по-справедливо разпределение на бремето. Не бива да има привилегировани при това. А ако финансовият сектор до сега е бил привилегирован, защо да не му отнемем привилегиите? Същото може да се каже за е, е, е, стопанската дейност. Ако стопанската дейност по някакъв начин замърсява, защо да не се приложи принципът замърсителят плаща, за да се възпрепятства лека по лека тази е, не е, благоприятна за обществото стопанска дейност. Така че е, нови форми на разпределение, нови форми на разпределение на бремето с цел по-висока ефективност на данъчното облагане винаги, разбира се, още повече, че нещата постепенно се, се изместват и, и а, наистина справедливостта на данъчното облагане трябва винаги и винаги да бъде преразглеждана. Благодаря. Нека сега чуем комисията, понеже неколцина от изказалите се споменаха оценката на въздействието, която готви комисията. Имате думата, но моля бъдете кратки, защото наистина нямаме време. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Е, комисията е поела ангажимент да излезе с оценка на въздействието до лятото на следващата година. Това е, изрично е посочено в съобщението от 7 октомври тази година и трябва да кажа, че комисията е, се отнася с прискърбие към казаното от докладчика за неохота на комисията да действа. Това, това далеч не е така. Но ясно е, че е, има много различни представи е, за данъчното облагане, за новаторското данъчно облагане. Е, тук се намесват всякакви видове данъци, което неизбежно въвежда в заблуждение и объркване. Не само тук, а, а и е, в академичните среди. Твърди се, че комисията не била новаторски настроена, е, нищо подобно. В своето съобщение е, комисията говори частно за данъка върху финансовата дейност. Това е новаторски данък и той се насочва тъкмо към прекомерната печалба, към стопанската рента, която може да се реализира в финансовия сектор. И комисията е готова да разгледа предимствата и недостатъците на един такъв данък. И накрая, госпожо председател, що се отнася до обхвата на данъка върху финансовата дейност или финансовите транзакции по-скоро. Трябва човек да, да знае какво всъщност иска. Значи, твърде много се говори за прослутия гербов данък в Съединените в е, Обединеното кралство, но а, а, този данък би могъл да се наложи единствено а, върху така наречените споделени транзакции. В а, повечето случаи обаче финансовите инструменти не се подават на това определение. И, и а, е, а, е, това пък влияе върху целият дебат за възможността а, тези или, или унези да напуснат Европа. А, края на краищата е, е, и доброто, и лошото е, вървят ръка за ръка и борейки се срещу едното, можем да загубим другото. Така че оценката на въздействието трябва да бъде крайно внимателна и задълбочена. Комисията изцяло си дава сметка за необходимостта да отчете всички последици във всички е, сфери на дейност и в Европа като цяло. Благодаря. Ще дам думата на Ани, на нашата докладчица. Нека бъде колкото се може по-кратка. Дебатът бе доста продължителен. И е, все пак трябва да имаме е, предвид, е, че следващия път ще ни е необходимо повече време. Това ще го отчетем в графика. Аз ще бъда максимално кратка. Наистина ще започна с последното изказване на, на комисията, на Европейската комисия. Аз а, мисля, не съм казала в доклада си повече от това, което е очевидно. Какво съм казала? От доста време мина от поетия от комисията ангажимент още преди една година парламентът поиска от комисията оценка на въздействието. И това е факт. По-нататък няколко колеги засегнаха редица аспекти на, на тази материя. По някои от тях съм съгласна, по други не. Що се отнася до оценката на въздействието, разбира се, всички искаме такава оценка на въздействието. Е, независимо от това дали данъкът ще бъде въведен само в Европейския съюз или навсякъде по света. Втори въпрос, по който има очевидно съгласие, е, че всички бихме искали да бъде постигнато световно споразумение за въвеждането на такъв данък, е, но пък е, имайки предвид сегашната обстановка, е, имайки преди колко време измина от началото на този дебат, според мен е крайно време да се запитаме кой е най-обещаващият начин да се стигне до такова световно споразумение. Да се запитаме как Европейският съюз би могъл да упражни максимално ефикасен натиск. Много колеги също така е, засегнаха опасността от намаляване на европейската конкурентоспособност, от изтичане на определени ресурси от Европейския съюз. В тази връзка си спомням дебата по енергийния пакет. Тогава се навеждаха изключително сериозни аргументи е, е, за това как европейската промишленост, европейската економика ще ли да е, пострадат. Е, говореше се за е, делокализация на въглеродни емисии и, и, и, и всичко това, за да се докаже, че нищо не бива да се прави. За сметка на това, през 2008 година успяхме едностранно да тръгнем напред. И Виждате, мерките, е, които предприехме, не се оказаха неблагоприятни за европейската конкурентоспособност, напротив. И все пак не, да не забравяме, че ако Европа не бе взела едностранно своите решения, твърде много други страни, които в последствие тръгнаха към намаляване на емисиите, не биха го сторили – ако Европа не бе дала пример. Е, факта, че Европейският съюз поведе е, този процес, според мен е, е отрешаващ характер. Що се отнася до кризата, обсъждайки доклада Берес, ние... Оле? Ние проведохме задълбочена дискусия, обръща вниманието на колегата Оле, понеже се говори за това, че всеки трябва да се вгледа собствената си отговорност на, на политик, на, на администратор и прочие е, за кризата. И понеже явно тук се прави връзка е, е, с кризата на гръцкия дълг, е, е, знаете, аз съм от Гърция, бих повторила, че кризата от 2008 година без съмнение се дължи на действия на финансовия сектор. Що се отнася по-нататък до преобразуването на тази финансова криза в криза на задлъжнялостта, то да, разбира се, и, и Гърция като държава, и, и други държави, и световната общност като цяло носят своята отговорност, и никой е, не се отклонява от нея. И ние си носим последиците от е, неправилните решения. Е, що се отнася обаче сега до оздравяването на държавните финанси, проблем както на еврозоната, така и на Европейския съюз като цяло, според мен, не бива да оставаме на национално равнище. Аз съм съгласен и с Свен, когато той казва, че не можем да подхождаме към този дебат от чисто идеологическа гледна точка. Но пък в да се опитаме да подхванем един общо европейски дебат. Що се отнася до подбора на инструменти, много колеги твърдят, че няма повод да се обсъжда някакво ново финансиране, без предварително да се знае как ще се опозотворят постъпилите нови средства по този начин. Аз смятам, че основният критерий следва да бъде общият европейски интерес. Що се отнася до облигациите, госпожа Хюбнер е права. Едно е, е постъпленията да се използват за финансиране на големи общоевропейски проекти, друго е <coughs> да се насочат тези средства за обслужване на дълга. И в двата случая, разбира се, става дума за облигации, но вероятно по-добре ще трябва да диференцираме е единия и другия продукт, един и друг а, а, а, процес. Що се отнася до общото управление на задлъжнилостта, аз в никакъв случай не твърдя, че такъв един механизъм би могъл да подмени дебата за економическото управление и за налагането на санкции на държавите е, членки, не спазили е, задълженията си по пакта за стабилност. Напротив, аз мятам, че един такъв инструмент за финансиране и обслужването на дълга би могъл да изиграе ролята на противовес. До сега Европейският е, съюз не е, е, е, никога действал единствено размахвайки тоягата. Накрая ще трябва е, да се прилагат и положителни стимули. И още други неща мога да коментирам, но, но е, бих приключила с това, тъй като няма време. Благодаря на всички ви за изказванията и е, аз с, с голям интерес наистина очаквам по-нататъчния ход на нашата дискусия. Благодаря. Предвижда, че са изменения да се подават до 12 ноември но бе поискано удължаване на периода. Мисля, че това е възможно, така че новата дата е 16 ноември. По обяд. Следващия четвъртък. На 30 ноември ще обсъдим измененията. Още веднъж ще ги обсъдим на 24 и на 25. 5 януари ще отиде доклада в пленарна зала. Много съжалявам, че един много важен въпрос схемите за обещатени на инвеститорите трябва да приключи е, с толкова малко време. Има само 4 минути превод на разположение. Оле. Извинявам се, ще предам председателското място на Едвард Стунер. You have to bear with me. Uh, thank you very much. Uh, this is, as Madam Chair said, uh, a, a very... Благодаря много. Действително важна е тази директива. Става дума за схемата за обещатение на инвеститорите. Жалко е, че е, нямаше как да се срещна с докладчетите в сянка преди Зелената седмица. Видяхте работния документ. Той ни дава една рамка на която да стъпим, за да започнем дискусията. Тук не говорим за данъка за финансовите операции, а говорим за доверието на потребителите. И тук можем да покажем своята отговорност. Старата директива действа вече 10 години и е необходимо да се инвести... защитят инвеститорите по-добре, особено що се отнася до финансирането на схемите на национално равнище. Целта е по-високо покритие. Минималното обещетение ще се увеличи от 20 000 евро на 50 000 евро на инвеститор. По-бърза възвръщаемост на най-късно до 9 месеца след срива на финансовата компания ще получат инвеститорите своите обещетения. очакват дългосрочен план за финансиране. Предлага се механизъм за заеми и защита, ако се използват попечители. Това са основните въпроси, колеги. Върху тях трябва да се съсредоточим. Ще говорим за увеличаване на приложната поле. Очаква се да се включат и фирми, които са авторизирани да провеждат всякакви инвестиционни услуги. Има силни аргументи против това разширяване на приложното поле. Потребителите са защитени в момента чрез конкретни директиви, включително и за правилата на действие на депозитарите. като асоциация за фон, на фондовете за по управлението на активите изчислява, че за обещетенията са необходими 27 милиарда евро за 10 години как да се финансира това. Комисията предлага всички държави членки да изградят резерв, резерв от 0,5% от цената на активите защитавани от схемата и трябва да се финансира от членовете на схемата, като например банките, инвестиционните фондове. Иска се хармонизиране. Виждам тук 20 39 страни, извинете, 39 различни схеми за компенсиране на инвеститорите в 27-те държави членки. Има проблеми с моралния риск, могат да се изградят два големи фонда и това е, ще увеличи цената за администрирането на цялата система. Комисията предлага 50 000, а не 20 000 е, като компенсация, но е, като горния таван на компенсацията, но а, това е много голямо увеличение. В някои държави членки има малък лък прави такива случаи. И тази таван може да се разглежда като твърде висок там. Нивата на обещетени бих казал, трябва да се обсъдят повече подробности. Очаквам вашите коментари. Трябва по-подробен анализ и дискусия на предложените промени – предложенията на коми... някои от предложенията на комисията получават широка подкрепа. Да се изключват искания, които са по някакъв начин свързани с злопотреби на пазара, по-добра информация за инвеститорите и прочи. Предлагам бърз подход към приложението на директивата. Знам, е, смятам, че е, обхвата, приложното поле не трябва да се разширява. Цената на предварителното финансиране също е сериозен проблем. И в заключение мисля, че можем да се съгласим с един по-лек режим. Не съм съгласна да се работи само на първо четене. Твърде често се работи само така и след това се провеждат някакви триалози. Ако можем да постигнем някакво съгласие. Бих предпочел, разбира се, първо четене. Това ще е добре и за потребителите, и за държавите членки, и за инвестиционните фондове. От името на НП, господ... Пабло имаш думата. Съвсем накратко. Искам да благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Трябва да приветстваме това предложение, направено от комисията. Според мен, целта на тази директива е да се увеличи защитата на инвеститорите и да се подобри системата, защото в нея има проблеми. Искаме балансирано предложение, което да не налага допълнителна тежест на този отрасъл, защото в крайна сметка това ще се плати от инвеститорите. По отношение на колективните инвестиционни фондове – Смятам, че при тях трябва да защитим инвеститорите, защото иначе те ще са напълно незащитени. Нивото на обещателението се предлага да се увеличи до 50 000 евро за по-добра защита. Смятам, че трябва да подходим по-внимателно тук. Трябва да има предвид какво се случва с депозитарите също така. Комисията предлага пълна хармонизация. Съгласна съм с това. Смятам, че предложението е положително. Нека да не забравяме, че когато това е необходимо, финансирането може да се покрие с експортни вноски. Искаме хармонизация, но и с определена степен на гъвкавост. Нещо, което ще обсъдим и в следващите дебати.